Ich meine, mit so einem Überziehen und so, da hat er recht, dass es dann eben ins Lächerliche kommt, aber es wäre bei ihm dann ja auch genau das Gleiche. Also ich meine. Добър ден на всички. Много се ядосах от това, че закъсняхме. И сега ще трябва да побързаме. Добър ден отново на всички. Добре дошли. По отношение на приемането на дневния ред, трябва да ви кажа, че приех точка 12 да се премести веднага след точка 10. По точка 2 имаме съобщение на председателя. Искам да ви съобщя, че има промяна в нашите правила това означава, че когато има предложение за устно изменение, трябва да има 5% от депутатите, които да възразят. До днес беше така, че беше достатъчно само един човек да възрази в нашата комисия, значи това означава, че двама човека трябва да кажат не, за да се противопоставим на едно устно изменение. Точка 3. Протокола от предишното заседание. Няма предложения за изменения, значи протокола се приема и ще бъде архивиран. Същото въжи и за точка 4 и така стигаме до точка 5 гласуването. По време на гласуването ще се опитам да работя спокойно и внимателно, защото имаме много важна работа. Искам да се гарантира, че всички разбират за какво става въпрос и моля някой, ако не разбира, да ми каже. Така че ще караме спокойно. Първо искам да попитам дали госпожа Пападополо, докладчика, иска думата. Заповядайте. Много благодаря. А, нашия доклад се отнася до убийствата на основата на полата. А, пола, това няма а, официална дефиниция. Затова много се радвам, че за първ път Европейския парламент излиза с доклад по темата. Трябва да намерим дефиниция, която да обяснява какво означава убийство възоснова на пола. Това е неутрален по отношение на пола акт, което се отнася до избиването на хора възоснова на техния пол. Това е голям проблем в много държави и минава почти без а, никакви последици. А, имаме случаи на убийства на жени в основа на пола. Но тази тема е покрита с много изследвания и доклади. 2007 година Европейския парламент прие такъв доклад за убийствата на жените възоснова на пола в Мексико и Централна Америка след това е, има и нови насоки на съвета на Европа по, с задължителен характер по отношение на жените. Имаше също и съдебни дела, имаше декларации по въпроса. Ще се спрем сега обаче повече на въпроса за убийството на възосновата на пола. В някои държави, е, като Китай или Индия, това е широко е, разпространено, но това случва и в е, Европа, в Албания и други държави. Моето, моята молба беше да говорим за убийство в основа на пола, убийство на ембриона, тъй като днес има технологии, които могат да покажат на бремената, че е, плодът е, ще бъде а, е, син или дъщеря. В някои държави преобладаващата култура е такава, че жената е принудена да абортира и да убие бъдещата си дъщеря, защото се смята, че синът ще продължи името на рода а, и разбира се, има въпроси свързани с, с а, зестрата и така нататък. Преобладаващите стереотипи и неравенството срещу жените от детството а, засягат дори нероденото дете. За това ви моля да не разширяваме обхвата на доклада, да не включваме насилието срещу жените или аборта, защото това не е проблем. Всеки има право да реши дали е за или против аборта. Тук става въпрос за убийството на зародиша или ембриона в отробата на жената и да не се прави тази, е, това разграничаване и да няма дискриминация преди раждането на човека. Аз работих много за постигане на компромис. За съжаление обаче, господин председател, времето с което разполагахме бе неограничено недостатъчно, тъй като нямаше текстове преведени на много от езиците. Чак в понеделник вечерта дойде превода на английски. Аз, ако имах време, щях да включа доста от а, а, компромисните предложения. Те са много хубави, но това, което направихме и в Страсбург и с, и с нощи, а, бе да се доточим върху дефиницията. Има предложение устно, за устно изменение от друга група Европа, което не се прие от большинството от останалите политически групи. Всъщност госпожа Запорска от ЕНП имаше собствена а, предложение. В, а, при, имаме го тук написано в а, втора част, изменение второ. А, и аз предложих второ изменение – и се надявах то да е, е, се приеме единогласно, защото а, това, което му помолиха от НП, аз го направих. Е, добавих дум, някои изрази, за да удовлетворя е, основните политически е, искания. Освен това имахме изменения по НЕП, но не стигнахме до съгласие между всички политически групи. За това трябва да кажа, че ако днес ще го гласуваме, понеже социалисти и демократите не приемат отлагане, ние много работихме по въпроса и смятаме, че сега е момента да се гласува. Затова аз предлагам да, про да сме против изменение 2 в уводна част А а, и да също така е изменение едно, устно изменение А, да гласуваме за а, защото това е добра дефиниция и мисля, че ще мине. Ако искате да я ви изчета, малко е дълга и е сложна, но нещата се излагат от а, необходимата гледна точка. В случай, че това не се гласува, има компромисно предложение, подписано от мен господин, господин Омева и господин Густавсон, който леко коригира първоначалната дефиниция в доклада. Аз ще гласувам за него но първо определено искам да чуя мненията на другите групи, защото с нощи оставам с впечатление, че е, имахме е, общо разбиране, че с една редакция е, всички ще са съгласни, но изведнъж се оказа, че не е така, защото НП излезе с някакво друго искане, което е, бе различно, поне аз не бях разбрала е, е, така. Това е. Благодаря много. Благодаря. Давам думата на госпожа Саборска. Tout d'abord, je veux bien dire que je félicite Madame Papadopoulou. Благодаря, господин председател. Първо искам да поздравя госпожа Пападополо за чудесната работа. ЕНП като група беше много доволна от това, че се раз, разработва този въпрос – и наистина се засяга и анализира много сериозен проблем. Говорим по този въпрос вече 5-6 години. Увода на госпожа Пападополо в темата показва, очертава проблемите. Защото обикновено уводната част е тази, която дава идеята, но тук в този случай не е съвсем изяснена, не е изчистена тезата в увода. Просто защото нямаше време. Превода а, на различните езици дойде много късно, а дори след полунощ дойдоха, дойде още едно предложение а, за изменение. Ето защо аз предлагам да ни бъдат дадени няколко дни, да не гласуваме сега тук в комисията, да гласуваме след няколко дни. Групата на НП и аз самата Обещаваме да направим всичко, което е необходимо за този доклад. Госпожа Пападополо спомена нещо за едното устно изменение на А. Точка от преамбюла и някои от думите в текста, може би наистина трябва да се променят, но в точка от преамбила А наистина има думата а, израза sex selection, което е подбор по пол лов признак, но има и също така думата претродилен. Това трябва да се уточни. Благодаря. Ако има предложение за отлагане на гласуването, то първо трябва да обсъдим това предложение. Искам да ви напомня, че ако отложим този въпрос, ще загубим един доклад. Тъй като днес е последния ден за приемане на този доклад, и ако не го приемем, ще го загубим, защото има крайен срок за предаване на доклада и ние ще си пропуснем възможността за действие. И ще загубим един доклад. Така че аз съм раздвоен. Оценката на госпожа Заборска е правилна. Беше много трудно да се работи. Госпожа Пападополо също е права не е най-приятният начин да се работи късно през нощта. Но ако днес не гласуваме, ще имаме проблем, тъй като ще загубим доклада. Давам тази информация, за да пред ще правим. Сега първо ще направим една проверка на гласуването, дали работи системата и ще гласуваме след това дали да отложим доклада за следващото заседание. И сега, нека да гласуваме. Ако искате да се гласува днес, гласувате за. Зелено. Ако не искате да се гласува днес, гласувате против или натискате червения бутон. Начало на гласуването. Край на гласуването. Значи предложението се приема. Значи ще гласуваме днес. Uh, искам да кажа нещо относно казаното от госпожа Пападополо във връзка с преамбилна точка А. Устно изменение номер едно. Този текст беше разпратен много късно, вчера, като компромисно изменение. За съжаление, няма правила, които да определят колко късно може да се изпраща едно компромисно изменение. Ако искате да има промяна от устно към компромисно изменение, няма проблем. Но последната част, третата част не може да бъде включена тук, защото не може да има компромисно изменение с твърде много думи. Така че трябва да видим, ако ще променяме изменението от устно към компромисно, е, какво да направим? Трябва да премахнем част от формулировката. И трябва да разберем коя част от текста не е част от компромисното изменение. Започваме сега с гласуването. Заповядайте, госпожо Гарсия Перес. Respecto a las enmiendas que he presentado en este informe. По предложението за изменение съгласна съм, че работата, която свърши госпожа Пападополу като докладчик е много мащабна. Но сега разбирам, че нейното намерение, основната идея е била по-различна и затова бих искала да оттегла своите предложения за изменения. Бихте ли разяснили точно какво имате предвид, защото наскоро вие имахте много голям брой предложения за изменения, след това ги оттеглихте сега? Да. Аз оттеглям всички свои предложения за изменение, защото а, наставаше въпрос че всички те се отнасяха само а, до геноцида спрямо жени. Добре, благодаря. Но ако направя някаква грешка, много ви моля, дайте знак, коригирайте ме, за да върви всичко гладко. Благодаря. Е, е мисъс Габриел. Госпожа Габриел. Благодаря, господин председател. Нека само да кажа, че както почертаха и други колеги, това не е нормалният начин да се работи. Трябва да следваме указанията на групите. Все още обясняваме какви са компромисите преди гласуването. Знаем, че имаше много малко време за действие. Има неразбиране, объркване относно разликата между убийство на жени, убийство по признак пол. Ето защо ние имаме искане за отлагане на гласуването и то е основателно. Имаше коментари в тази връзка. НП иска да се гласува. Текстът е изключително важен, ние можем да проявим откритост, но като членове на комисията ние не сме имали възможност да получим един доклад, който да е пределно ясен по своя характер. И това е жалко. Така че се чудя защо да не гласуваме през юли. Не се планира нищо за седмицата, която започва през е, средата на юли, 10 юли. Председателя, няма да дебатираме сега. Гласувахме дали да се гласува днес или не. И се реши в комисията да се гласува днес. И не можем да гласуваме през юли, защото ако не го направим сега, ще си изгубим доклада. Комисията реши. Вие може да решавате какво да се прави и аз ще последвам онова, което вие решите, но ние взехме решение сега да се гласува. Започваме с изменения първо. И ще се опитам да карам по списъка много бавно, защото има много различни изменения. Моля ви да проявите търпение. Изменение едно. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 59. За. Против въздържали се, приема се. 9.16. По него няма гласуване. Измене 60. За. Против. Въздържали се. Приема се. 61. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 62. За. Против. Въздържали се. Приема се. 63. За. Против. Въздържали се. Приема се. 64 за, против, въздържали се, отхвърля се. 65 за, против, въздържали се, приема се. 92 за, против, въздържали се, приема се. 9-4 за, против, въздържали се, приема се. 66 за, против, въздържали се, отхвърля се. 9.14 за, против, въздържали се, приема се. 9-9 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 72 за, против, въздържали се, отхвърля се. 67, 68, 69, 70 идентични. Гласуваме ги заедно. Имаме и устно изменение, така че първо искам да попитам дали има възражение спрямо устното изменение. Има поне двама-трима колеги, които възразяват, значи изменението отпада. Гласуваме по първоначалния текст. За, против, въздържали се, приема се. Отиваме на изменение 71 за, против, въздържали се, отхвърля се. 73 за, а то е оттеглено. То е оттеглено. 73 е оттеглено. Да, точно така. Отиваме на 9-6, на следващата страница. 9-6 за, против, въздържали се, приема се. 79 и 80, 81 идентични за, против, въздържали се, приемат се. 82 за, против, въздържали се, отхвърля се. 83 оттеглено 84, оттеглено 85, 86, 87 идентични за, против, въздържали се, приемат се 88 за, против, въздържали се, приемат се 89 за, против, въздържали се, отхвърля се 98 за, против, въздържали се, приема се 90 оттеглено, 91 за, против, въздържали се, отхвърля се. Отиваме на 94, 95, а, извинявайте, извинявайте. 92. 92 за, против, въздържали се, отхвърля се. 93 за, против, въздържали се, отхвърля се. 94, 95, 96 идентични за, против, въздържали се, приемат се. 9.11 отпада, 97 за, против, въздържали се, отхвърля се. 98, 99 не отпадат, не, не отпадат, не, извинявайте, 98 за, против, въздържали се, приема се. 99 за, против, въздържали се, отхвърля се. 100 за, против, въздържали се, приема се. 9.7, втората част, 2.2. Да, гласуваме по 9.7 за, против, въздържали се, приема се. 101. За, против, въздържали се, приема се. 102. За, против, въздържали се, отхвърля се. 9.12 не се гласува. 103 за, против, въздържали се, приема се. 104 за, против, въздържали се, приема се. 105, 106 отпадат. Отиваме на 111 за, против, въздържали се, приема се. Проверка. Проверка по 111. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. Отиваме на 107. Разделно гласуване. Първата част за, против, въздържали се, отхвърля се. Втората част за, против, въздържали се, отхвърля се. 108. За, против, въздържали се, мисля, че трябва да направим проверка по 108. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Това означава, че 109-то отпада. И 110-то. 9-3. То не се гласува. 112. Тук имаме устно изменение. Има ли възражение към устното изменение? Поне двама колеги възразяват, значи изменението отпада. Гласуваме по първоначалния текст за, против, въздържали се, приема се. 113 за, против, въздържали се, приема се. 95 за, против, въздържали се, приема се. 114 за, против, въздържали се, приема се, 116 за, против, въздържали се, приема се, 115 отпада, 117 за, против, въздържали се, приема се, 915 не се гласува, 118 за, против, въздържали се, отхвърля се, 119 за, против, въздържали се, отхвърля се, 120 за, против, въздържали се, отхвърля се. 122 за, против, въздържали се, отхвърля се. 121 за, против, въздържали се, приема се. 123 за, против, въздържали се, отхвърля се. 97 първата част от втора за, против, въздържали се, приема се. 124, 125 оттеглени, 9, 10. Първата част от 2 не се гласува. Гласуваме по 9, 10, втората част от 2. За, против, въздържали се, приема се. 126, 127 оттеглени. Гласуваме по 128. Не, не, извинете, 127. Твърде много прибързах. 127 за, против, въздържали се, отхвърля се. 128 за, против, въздържали се, отхвърля се. 129 за, против, въздържали се. Не успях да видя. Нека да направим проверка по 129. Електронна проверка, начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. 130 за, против, въздържали се, отхвърля се. 131 за, против, въздържали се, приема се. Проверка. Добре. 131. Край на гласуването. Отхвърля се с два гласа в повече. 132 за, против, въздържали се, отхвърля се. 133 за, против, въздържали се, отхвърля се. 134 за, против, въздържали се, отхвърля се. 135 за, против, въздържали се, приема се беше изключително трудно да се види. Добре, ще гласуваме електронно по 135. Начало на гласуване. Край на гласуването. Приема се. 138 за, против, въздържали се, приема се. Това означава, че 139, 136 и 137 отпадат. Гласуваме по 140 за, против, въздържали се, приема се 141, 142, 143, 144 идентични. За. Госпожа Заборска. Ами, э, Извинете, господин председател, но по изменение 1, 2 и 3 а, има разлика някаква в текстовете. Да, един момент. Аз помолих а, да се гласува разделно всяко едно изменение. Да, може би ще е по-добре да гласуваме по-отделно и почваме с едно, четири, едно за, против, въздържали се, приема се. 1-4-2 за, против, въздържали се, приема се. 1-4-3 е, е, за, против, въздържали се, приема се. 1-4-4 приема се. 1-4-5 отпада. 1-4-6 за, против, въздържали се, приема се. А, отхвърля се, извинете. 20 за, против, въздържали се, отхвърля се и сега. Във вашия документ се казва устно изменение едно, но вчера този текст беше изпратен като компромисен, така че става въпрос за компромисно изменение. Ако искаме този текст да е компромисно изменение, обаче не можем да включим в него всичко. В текста се казва whereas gender side is sex neutral и свършва с lies at the heart of sex selection. Това означава, че ние трябва да сложим точка в средата на текста. Виждате, uh, whereas gender sex selection takes place. Там трябва да свърши текста. Може би докладчика може да прочете високо и ясно текста, за да се чуе за какво става въпрос. И така, компромисното изменение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 as the outmost expression of discrimination and violence against women. This is the compromise. Това е компромисният текст. И така, чухте какъв е компромисният текст, нека да гласуваме по него. Госпожа Люлин говори без микрофон. има промяна. Това вече не е устно изменение, това е компромисно изменение. Промяната настъпи с нощи, късно. Това вече е компромисно изменение. Знам, че беше много късно, но така стоят нещата. Ако искате да кажете нещо, госпожо Люлинг, моля, заповядайте. Ако имате процедурно предложение, заповядайте. Да, господин председател, това е устно изменение. Дори да става въпрос за компромис, това е устно изменение. Така че по процедура ние първо трябва да гласуваме дали го приемаме и да гласуваме или не. Не, не. За съжаление, наистина няма правило, което да посочва кога най-късно може да се изпрати а, по време на процедурата едно ново предложение, но а, когато става въпрос за а, предложение за изменение, което след това е, промене, е, е променено, става компромисно и тогава компромисно изменение. Може ли да гласуваме? Ние сме заети хора. Се чува. Имаше предложение за компромисен текст. То се появи с нощи. Това означава, че това е компромисно изменение. В правилника за дейността се казва следното. Може да видите сами правило 161. Правило 161 от правилника за дейността. Така че гласуваме по това компромисно изменение. Кой е за? Вдигнете ръка. Против? Въздържали се? Приема се. Това означава, че Устно изменение 2, изменение 21, 22 и 9, 13 отпадат. Отиваме на изменение 23. За, против, въздържали се, отхвърля се. 24 е оттеглено, гласуваме по 25 за, против, въздържали се, отхвърля се. 26 е оттеглено, 27 гласуваме по него за,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 против, въздържали се, отхвърля се, 42 за, против, въздържали се, отхвърля се, 43 за, против, въздържали се, отхвърля се, 44 за, против, въздържали се, отхвърля се. Отиваме на 45-то. То е разделно и по него има устно изменение. Първо искам да попитам има ли възражение към устното изменение. Няма. Значи ще гласуваме съответно и има разделно гласуване. Първата част за. Имаше ли възражение? Първата част за, против, отхвърля се. Втората част за, против, въздържали се, отхвърля се. Отиваме на 47 за,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 51 за. А, извинявам се. 51, 52, 53 са оттеглени. Отиваме на 54. За, против, въздържали се, отхвърля се. 55 за, против, въздържали се, приема се. 56. Проверка. Добре, проверка по 55. Начало на гласуването.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 Ще направим проверка по изменение 2. Начало на гласуването. Извинявам се, сега вече системата работи. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 3. За, против, въздържали се, отхвърля се. 4, 5, 6 и 7 са идентични. За, против, въздържали се, приемат се. 8, 9, 10, 11 са идентични. Кой е за? Против? Въздържали се? Приемат се. 12, 13, 14, 15 са идентични. Кой е за? Против? Въздържали се? Приемат се. Имаме устно изменение. Има ли някой, който да възрази срещу това устно изменение? Няма, значи гласуваме по устното изменение. За, против, въздържали се, приема се. 16 за, против, въздържали се, отхвърля се. 17 за, против, въздържали се, отхвърля се. 18 за, против, въздържали се, приема се. 19 за, против, въздържали се, приема се. И сега гласуваме по цялата резолюция, гласуваме електронно начало на гласуването. Край на гласуването. Доклада се приема. We then go to the next voting list and that will be... Сега преминаваме към следващият списък за гласуване. Госпожа Сабарска има изказване по процедурен въпрос. Заповядайте. Благодаря, господин председател. Искам да съобща, че съгласно правилника нашата група може да внесе е, становище на младшинството. Уведомени сме официално. Вземаме го предвид.